И ние с колегите ми ще обсъдим подобно предложение. Благодаря. Grazie Presidente, la discussione è chiusa. Ora... Благодаря, господин председателю на Сметната палата. С това приключваме разискванията. Следващата точка дневния ред е доклада Лайхтфрид за предоставяне на делегирани правомощия е, за приемане на определени мерки във връзка с общата търговска политика. Господин Лайхтфрид, докладчик, 4 минути. Благодаря, госпожо председател, казва господин Лайхтрит на италиански. Ще продължа на немски, защото не знам достатъчно италиански, за да се изразя добре. Позволете ми първо да благодаря на всички унези, които работиха по доклада за Омнибус 2, които допринесоха за това този доклад, с който бяха свързани някои проблеми, да бъде прият в Комисията по външна търговия. Да се надяваме, че ще бъде прият и тук в пленарната зала. Благодаря на докладчиците в Сянка, на секретарията на Комисията по външна търговия, както и на секретарията на групата на социалистите и демократите. Както винаги, неговите сътрудници чудесно взаимодействаха с нас. Благодаря и на всички сътрудници на докладчиците в Сянка. Търговската политика по силата на договора от Лисабон е област, върху която Европейския парламент може да окаже решаващо въздействие. Европейският парламент може до голяма степен да участва в процеса на вземане на решения за търговската политика. И сега е видно какви са резултатите от това по-широко участие на парламента. В доклада за Омнибус 1 и Омнибус 2 се предлага процедурата по комитология да прерасне в актове за изпълнение и делегирани актове. Моят доклад визира делегираните актове, предходният доклад визираше актовете за изпълнение. Искахме да започнем преговори с съвета, за да приключим бързо процедурата, но съветът не прави нищо. Няма негов представител и днес. Съветът все още не е взел никакво решение и по този въпрос от техническо-правно естество съветът подхожда по същия начин, както подхожда и към по-значимите въпроси. Това, което се случва в момента с бюджета, например, е показателно за политиката на съвета и спрямо теми като Омнибус 1 и 2. И ако държавните и правителствени ръководители спират процесите, които инициираме ние тук по този начин, ще имаме големи затруднения. Не може сега, когато държавите членки са на колене в економическо отношение, да се говори за въвеждането на евро в северноевропейските страни или за връщането към националните валути. Но това прави съветът. По същество следва да се определят онези области, в които комисията може да приема делегирани актове и онези, в които следва да се осигури участие на парламента. Мисля, че добре успяхме да разграничим тези две области. В Комисията по външна търговия бе взето решение да се ограничи срокът на действие на делегираните актове на 5 години. Комисията може да работи по силата на делегирани актове само в рамките на 5 години. Мисля, че това е едно добро решение. Очертахме и онези области, в които <clears throat> комисията би следвало да взема сама решенията, тъй като разполага с по-голям експертен потенциал. Благодаря ви за вниманието. Да се надяваме, че с широко мнозинство ще приемем този доклад. Благодаря, господин комисар Шемета. Госпожо председател, почитаеми евродепутати, най-напред искам да извиня комисаря Де Хухта, който в момента разговаря по споразумението за свободна търговия с Канада, заедно с канадските си партньори. Комисията е много благодарна на господин Лайхтфрид, докладчика, председателя Морейра и другите парламентаристи, е, работили по доклада в подкрепа на предложенията на комисията. Европейският парламент е предложил доста изменения, повечето от които са приемливи за нас. В частност, ние можем да приемем е, промяна в срока на актовете по делегация пет години с мълчаливо продължение, но някои изменения не са ни приемливи. Някои от тях се отклоняват от общо установеното разбиране на актове по делегация, което обвързва трите институции. Например, такива са измененията, от които проистичат конкретни задължения за комисията при изготвянето на актове по делегация. Други изменения пък са насочени към удължаване на срока да се възрази срещу актове по делегация. Това не можем да приемем, освен ако подобно удължаване не е оправдано от спецификата на съответния акт. Що се отнася до измененията, по които е, позициите ни се различават, комисията е уверена, че ще съумеем да постигнем конструктивни е, дискусии, в тристранните срещи с цел устойчиво решение. Искам само да кажа, че комисията цени работата по тази тема. Очакваме и по-нататък да работим с парламента, за да приключим работата, постигайки съгласие на тристранната среща. Благодаря, госпожо председател, благодаря, почитаеми членове на Европарламента. Грация, комисарио. Е- благодаря, господин комисар. Сега ораторите от политическите групи трябва да започнат изказванията си. Но госпожа от Ровол може би не е в залата. За това ще дам думата на господин Куташ от името на социалистите и демократите за две минути. Благодаря, госпожо председател. Приветствам работата на парламента. Ние изменяме 10 акта за общата е, търговска политика в съответствие с Лисабонския договор. Искам да поздравя господин Лайфтрид, колегата, за работата му по този доклад. Той е с е, доста технически характер, но много важен е, за правилното функциониране на нашите институции. Знаете, че когато става дума за европейските институции, парламентът и съветът са, са законодатели. Но Лисабонския договор за пръв път въведе актовете по делегация е, в своя член 290, т.е. парламентът и съветът могат да делегират нормотворчески правомощия на комисията за да може тя по-резултатно, по-оперативно да приема решението. Разбира се, тази делегация може да се оттегли от съвета и от парламента или да бъде ограничена за определен срок. Е, с е, този е, доклад ние се цел... стремим да получим достъп до заседанията на комисията на експертно равнище, когато се изготвят актове по делегация, за да можем по-добре да ги контролираме. Ние сме съгласни с това делегираните правомощия да бъдат ограничени до пет години. Е, мисля, че парламентът просто трябва да упражнява по-добър контрол върху нашата изпълнителна власт. Благодаря. Сега господин Салвини. Една минута. Грация, президенте. Un conto è la tecnica, quindi... Благодаря, госпожо председател. Ние даваме на комисията възможност да прави избор за търговска политика. Това са технически въпроси, но примерно ние като представители на Северна Италия се безпокоим за изборите, които прави комисията, примерно свързана с многонационални компании – така че нека комисията да има възможността да прави технически избор, но да не си ограничаваме възможността ние да определяме е, наши приоритети, включително и в рамката на СТО. Не знам е, дали си представяте колко огромен е броя е, на малките и средни предприятия, които се закриват в Ломбардия и Венето. Е, не мисля, че има политика, която защитава тези предприятия. Политиката за иновации не работи достатъчно ефективно. В е, източна Италия едва ли има супермаркет, който да не принадлежи на някои от много националните компании. Така че нека комисията да има своите правомощия, но нека тя да направи така, че да защитава и е, индустриалната дейност в е, Европейския съюз. Господин Салвини, приемате ли въпрос по синя карта? Благодаря, госпожо председател. Колега, възможно е да не съм ви разбрал правилно, но не смятате ли, че Европейският съюз следва да се откаже от членството си в СТО? или че преговорите с СЕТАО следва да се водят от името на отделни държави членки. Мога да ви кажа, основавайки се на опита си, че Европейският съюз в сравнение с отделните държави членки може да постигне много повече при преговорите с СТО. И Нищо, което е свързано с тези преговори, не следва да се делегира. Решението следва да се вземе от Европейския парламент и това, според мен, е правилният подход. С цялото ми уважение към вашата работа и работата на колегите, ви призовавам да погледнете нещата в очите. В Северна Италия производителността, промишлеността има големи проблеми. След половин час ще говорим за китайските слънчеви панели и начина по който действаме не, всъщност не води до нищо. Всичко, което ми е ясно е това, че европейската търговска политика води до банкрут на нашите дружества. Благодаря. От името на Обединената левица, господин Шолт. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Позволете ми също да поздравя докладчика Йорк Лайхтфрид. Според мен той успя да изготви текст, около който да се обединят всички политически групи. Опитът ми показва, че предстоящите преговори няма да са лесни. Една от причините че някои държави членки реагират алергично на актовете за делегация. В официални речи постоянно се повтаря, че Европейският парламент е особено важен, че трябва да се разширят правомощието му. Но същите тези представители на националните правителства отказват да предоставят на Европейския парламент правомощия като равноправен с законодател. Като се има предвид това, си запазваме правото да делегираме определени правомощия на комисията. Запазваме си обаче правото и на вето. Решенията вече не се вземат само от съвета и комисията. Призовавам държавите членки в съвета да престанат да блокират процеса, тъй като вече изгубихме прекалено много време по някои важни досиета, свързани с тази тема. От името на НП госпожа Квистхот Ровол за две минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин комисар. Така нареченият Омнибус 2, наред с Омнибус 1, е втората процедура, по която европейското законодателство в областта на търговската политика следва да се приведе в съответствие с договора от Лисабон. Актовете по делегация и актовете за изпълнение ще бъдат закрепени и в законодателството за търговската политика. Що се отнася до актовете по делегация, според мен е много важно парламентът в пълна степен да може да упражнява правомощията си. Но не отправяме правилното послание, като изискваме служители от администрацията на парламента да участват в подготвителните заседания на комисията. Мисля, че контрола трябва да се упражнява на политическо ниво от членове на Европейския парламент. Членовете на парламента трябва своевременно да бъдат уведомявани за всеки подготвен акт по делегация. Надявам се, че скоро ще приключат разискванията в съвета, така че и бързо да пристъпим към преговори за изготвянето на компромиси по Омнибус 2. Нерядко сме говорили с докладчика по Омнибус 2 за това, че Омнибус 1 и Омнибус 1 трябва да се разглеждат в пакет, т.е. че преговорите по тях трябва да се водят успоредно. Във връзка с това благодаря специално на господин Лайхтфрид за това, че внесе доклада сега в пленарна зала, че реши, че трябва да се гласува в пленарна зала. Мисля, че това е по-добрата тактика. Последна бележка. Напълно съм съгласна с колегите ми от групата на социалистите и демократите – за това, за, в техните виждания за ролята на Европейския парламент в парламентарната асамблея на СТО. Европейският съюз е по-силен от 27-те си държави членки по-отделно. Мисля, че много добре се възползваме от тази своя сила на ниво СТО. Трябва да подходим по същия начин и към други международни организации, в които сме представени. Благодаря, господин Суста, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам специално да благодаря на докладчика, господин Лайхтфрид, за доклада му. Този доклад има голямо значение – тъй като с него се дефинират по-добре между институционните отношения, тези между парламента и комисията по една така деликатна тема, където правомощията на парламента е, бяха увеличени. Имам предвид в сферата на търговската политика. Тук има един съществен момент, този за правомощията, който не е пряко свързан с регламентите, предмет на тази сутрешния доклад. Въпросът за отношенията между парламента и комисията – Аз а, съм много удовлетворен от а, доклада, но не съм доволен от това, което чух току-що от комисаря. Прекалено а, технически характер се а, придава от комисията на нашите отношения. А, комисията и съветът, както винаги, дърпат чергата към намаляване на правомощията на парламента, към връщането му там, където той се намираше преди Лисабон. Това не можем да допуснем. Затова е много важно да а, бъде ограничен със срок всеки акт по делегация, който ще приеме комисията в тази сфера. Важно е също така контрол да бъде осъществяван в по-голям обем от страна на парламента. Напълно съм съгласен, че съюзната компетентност трябва да бъде изключителна, когато стане дума за търговски споразумения – но трябва да бъдем с по-силно присъствие и в Световната търговска организация. А това ще постигнем, ако сме наясно, че без внимание към реалната економика няма да излезем от сегашната криза. Председателят благодаря. Нито един евродепутат не е поискал думата за спонтанно изказване, поради което давам отново думата на комисаря Шемета. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, искам още веднъж да благодаря от името на комисията на парламента за работата по тази тема. Припомням, че ред изменения, които е, се, свързани с проблеми, по които комисията също има своята загриженост, се покриват от е, ред е, споразумения между е, парламента и комисията. Ние сме задължени и имаме ангажимент да сключим съответните междуинституционални споразумения и смятаме, че именно там е момента, където трябва да се отразят е, притесненията на парламента, а не в настоящето законодателство, което обсъждаме. Във всички случаи отбелязвам си вашите бележки много внимателно и ще ги предам на комисар Дегухт. Комисията очаква бъдещите дискусии с вас в тристранните срещи с цел да се постигне споразумение по нашето предложение. Мога да ви уверя, че това е основен приоритет за комисията. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на господин докладчикът Лайтхен. Според мен, <clears throat> общата търговска политика показва много ясно следното. Може да не сме съгласни с някои от решенията на СТО. Аз лично не съм съгласен с редица от тях. Но Европейският съюз е много по-силен от отделните държави членки и който не разбира и не признава това, ще отведе страната си до ръба на пропаста. Ще я отведе до ръба на пропаста, ако я остави да предприема действия от свое име. Силата на Европейския съюз показва, че съвместните ни действия се отразяват много ефективно върху, добре, извинете, върху определени области на политика, като общата търговска политика. В сравнение с политики, които се управляват единствено от съвета. Европейският парламент разполага с правомощия на законодател. Тоест, ако днес гласуваме за, за доклада, той ще прерасне в законодателен акт. По време на тристранните разговори съветът най-накрая също от своя страна трябва да вземе решение. Благодаря на всички за доброто взаимодействие. Председателят, благодаря господин Лайхтфрид. Приключваме разискванията по тази точка. Ще гласуваме по доклада.